Right, good morning, everyone. Добър ден на всички, уважаеми госпожи и господа, колеги. Днес започваме с представяне на три проучвания, посветени на прилагането на споразуменията за асоцииране между Европейския съюз, Грузия, Украина и Молдова. Докладчиците са господата Аустравичус, Мамикинс и Галер – ще разгледаме и техните доклади в последствие. Тези проучвания, да се надяваме, ще ни дадат материал, на който да стъпим, тъй като изготвяме три доклада. Миналата година се проведе едно проучване относно изборната реформа в района. Освен това, знаете, своя принос по този въпрос дават и СВД и комисията. Имахме и проучвателни мисии в региона. Очакваме нашите експерти да ни дадат полезна информация за напредъка в тези страни. Освен това, искаме да чуем и техните препоръки, тъй като те също ще ни помогнат, когато изготвяме нашите доклади. Имаме трима експерти. Първият е Камил Калос, който ще представи прилагането на споразумението за асоцииране с Молдова. След това Нона Микелидзе, която ще представи напредък по отношение на Грузия и накрая доктор Андрей Тюшка, който ще представи напредъка по отношение на изпълнението на споразумението с Украина. На всеки от експертите ще дам около 10 минути и след това ще започнем обсъждане. Започваме с вас. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, добър ден. Нямам много време. Ще се концентрирам върху заключенията. След това ще отговарям на вашите въпроси. Искам да кажа, че нашия доклад беше изготвен по искане на Европейската служба за проучвания, която е част от Европейския парламент. И така, според нашето проучване, реформата в Молдова не може да бъде счетена за успешна. Между 2015 и 2016 година Молдова започна да бъде считана за една завладяна страна. По отношение на реформите, качеството като че ли отстъпва на количеството. Има известно подобрение в съдебната система, но по отношение на доброто управление, по отношение на върховенството на закона, понякога има регрес. Някои реформи се правят просто фиктивно, други реформи пък не се прилагат, тъй като отговарят или не отговарят по-скоро на интересите на различни групи. По отношение на съдебната система, това е един от най-малко реформираните сектори. Отново трябва да кажа, че Системата е изключително корумпирана. Отново искам да повторя, че има много политически мотивирани процеси срещу борци за свобода. Всъщност, независимостта или по-скоро липсата на независимост на съдебната система е и това, което е в основата на отказа за разследване на изчезването на 1 милиард долара от държавната хазна. Много често в Молдова има сплашване, клиентелизъм. По отношение на Конституционния съд, той е силно политизиран и се счита, че под прякото влияние на лидера на партията ПДМ Влад Пахутнич. Конституционният съд понякога замества парламента в неговата законодателна роля. Няма значими опити да се увеличи независимостта на Конституционния съд. Ако трябва да кажа и нещо положително, през ноември 2017 година правителството приложи поредица от изменения на Конституцията, които би трябвало да увеличат независимостта на съдиите. Новия регламент обаче не е прият. Освен това, имаше промяна през април 2018 година на гражданския процесуален кодекс, за да се опрости процедурата. Освен това имаше и приемане на национална а, антикорупционна стратегия за периода 2017-2020 година. Що се отнася до самата борба с корупцията, а, повечето институции са политизирани, неефективни, борбата с корупцията е частична, често има злоупотреби на високо ниво, независимостта на основния орган за борба с корупция е под въпрос. Тази институция остава под контрола на прокуратурата и на Влад Плахотнюк. Всъщност трябва да споменем, че националният орган за а, честност, както се нарича той, създаден през 2016 година, не функционираше до феврали 2018 година поради проблеми с организационната структура. По отношение на законодателството за превенция и борба с прането на пари. Имаше закон, прият на 22 декември 2017 година. Рамката за борба с корупцията беше актуализирана през март 2017 година. Нея вече я споменах. 96% от молдовците смятат, че корупцията е сериозен или много сериозен проблем. Тази цифра не намалява, всъщност тя се увеличава постоянно. Това е едно проучване от тази година. Няколко думи за измамата с 1 милиард и разследването. Не е имало ефективно провеждане на разследване. Имаше връщане на някъде около 50 милиона, но това не са пари, които са част от изчезналите. Това са пари, които са се появили вследствие на продажбата на активите на една ликвидирана банка. Стана ясно през юни 2017 година, че един политик и бизнесмен, Илиан Шор, който се счита за мозъка, за онова, което се е случило, беше отсъден на 7 години и половина затвор, но Прямо май 2018 година той не е в затвора, а е в домашен арест. Освен това, може да напуска страната, когато поиска. Няколко заключения с по едно изречение. През последните няколко месеца има опити да се ограничи свободата на действие на гражданското общество и да се дискредитират неговите представители – през последната седмица има е, много голямо е, интензифициране на подобни опити. Между 2016 и 2018 година ареста и хвърлянето затвора на политически опоненти се задълбочи, въпреки въвеждането на нов закон монополизацията на медиите продължава. Те са в ръцете на различни групировки. Журналистите биват сплашвани. Често има политически натиск върху местните власти, сплашват се техните представители. 21% от представителите на местните власти са казали, че са били физически или психологически сплашвани. 15% са били заплашени, че ще си загубят работата. Това са данни за 2018 година. Правното основание, що се отнася до защитата на човешките права, се подобрява, макар че има доста недостатъци в тази връзка и все още има несправедливи съдебни процеси, има големи проблеми с поведението на съдиите. Промените в изборната система, въведени през втората половина на 2017 година, бяха в разрез не само с международните препоръки, но и с стандартите, установени в Молдова. Има сериозно ограничение на правата на хората да участват в процеса на взимане на решение – трябва да спомена случая с избора на кмета на Кишине. Всъщност това, което се случи там, се случи след публикуването на доклада. По отношение на прилагането на всеобхватното споразумение за търговия между 2015 и 2017 година износа и вноса се увеличават с 31 22%. Съответно, Европейския съюз вече е основният търговски партньор на Молдова. През 2017 година 66% от общия износ на Молдова е към Европейския съюз. За сравнение 47 са процентите през 2013 година. Реформите в финансовия сектор продължават и те се оценяват положително от външните партньори, но разследването на банковата измама, която се случи през 2014 година, е една от основните слаби страни на правителството и на банковата сфера. И естествено институционалните реформи текат много бавно. Тук трябва да спомена най-вече съдебната реформа. Така ще приключа. Точно 10 минути казва председателя. Скоростта ви беше забележителна. Дейвид, мисля, че няма смисъл да даваме думата първо на тримата ни гости и след това да казваме на кого точно задаваме въпрос. По-добре да коментираме сега Молдова и след това да чуем другите презентации, защото всеки от нас има конкретни въпроси по различните страни. Ще стане малко странно. Това е предложението на Михаил Галер. Приемате ли, колеги? Значи имаме един час, посветен на тези три проучвания. Значи имаме 10 минути за Молдова. Нека сега да чуем въпросите относно Молдова. Кой иска да каже нещо? Ти ще блеснеш малко по-късно. Започваме с Сандра. Благодаря. Ще говоря на латвийски, което вероятно ще ви удиви. Служете си слушалките. Несено Искам да кажа, че на местните избори станахме свидетели на едно отменяне, анулиране на резултатите. Имаше голям натиск оказан върху опозицията. Много се притесняваме. Освен това, се притесняваме от самото анулиране на резултатите, защото то доказа, че съдебната система не е независима. То демонстрира освен това, че олигарсите имат твърде голяма власт. Никой още не е подведен под отговорност за този изчезнал милиард. В резултат на измамата пострада и гражданското общество. Мисля, че Плащането на макрофинансовата помощ може да продължи едва след като се проведат избори по начин, по който очакваме да се проведат. И естествено след като се осъществят определените реформи. Отлично е, че може да говориш и латвийски, каза председателя. И сега Петрас. Благодаря. Искам да ви поздравя, да изкажа своята висока оценка. Радвам се, че успяхме да получим тези доклади. Експертите са изключително добре информирани. Доклада за Молдова е добре написан, ясен, структурата му е пределно ясна, той е обективен. Поздравления за Камил Каос. И искам да кажа, освен това, че обобщението на доклада, което направихте, беше също пределно ясно. За съжаление, доклада обаче не е благосклонен спрямо управляващата върхушка в Молдова. Ние сме партньори и трябва да си казваме нещата право в очите, така Ленче. Няколко въпроса към господин Калос. във връзка с заключенията и обобщенията. На първо място, Какво очаквате от въвеждането на тази смесена изборна система? Знаете, че изборите бяха отложени за края на феврари 2019 година. Какво ще стане? И какво смята обществото? На следващо място. В последните дни на юни, към края на работния сезон на парламента, той прие един данъчен пакет. С други думи, капиталова амнистия и всичко, което води тя със себе си. Какви са вашите първоначални оценки? Тъй като предварителните реакции на МВФ и на някои други международни институции са изключително отрицателни. Благодаря, Петър Склеер Муди. Благодаря. Благодаря за доклада. Благодаря за положените усилия. Един много прост въпрос. Какви са вашите препоръки? Тъй като знаете, че ние имаме отношения, които са преки с тази страна, но и общуваме в рамките на източното партньорство. Благодаря накрая Михаил Галер. Благодаря, за да ви изненадам и аз ще говоря немски. Бих искал да застана твърдо зад казаното от Сандра Кълниете. Трябва да наложим много строги условия за отпускането на макрофинансова помощ за Молдова. Искам да кажа, че съм шокиран от това, което се случва в страната. Нека да се концентрирам върху две неща. В разрез с съветите, които бяха дадени и от страна на Венецианската комисия, и от страна на нас, но и не само, се въведе силно дисбалансирана изборна система. В Молдова има двукамерен парламент. Едната камера се избира пряко, а другата в рамките на съответните избирателни райони. власт имащия знае, че не може да спечели чрез пропорционална система и затова оказа натиск да се наложи настоящата система. Тази система обаче обслужва само единствено управляващата върхушка. В началото на миналата година имаше опити от страна асоциацията Фридрих Хеберт, е, от страна на асоциацията Конрад Аденауер, е, да се отправят предупреждения. Въпреки това обаче изборната система беше променена и това е жалко. Аз е, лично смятам, че има още нещо, което е още по-порочно и трябва да се критикува още по-сериозно, именно и изборите за кмет в Кишинев. Там спечели кандидата на опозицията, след това обаче бяха намерени всякакви странни основания, за да се анулира избора. Става ясно от вашето проучване, че съдебната система не е независима. Тя е подчинена на желанията на господин Плахотнюк – това е нещо изключително неприемливо. Не можем да го приемем. И съответно, ако положението не се промени, аз поне няма да подкрепя увеличаването и продължаването на отпускането на макрофинансовата помощ. Благодаря. Още един оратор ще си скаже господин Сосниеш. Благодаря. Още веднъж Европейския съюз се компрометира като приема резолюция за Молдова. Казва се, че закона е нарушен, ние обаче се намесваме в валидността на проведените избори. Нека да спомена и Полша. Полша получава критики за това, че променя съдебната си система. Молдова пък се критикува за това, че не променя съдебната си система. Как да ви угодим? Някой друг желая ли да вземе думата? Не виждам. Чухме петима колеги, няколко въпроса. Имате е, време за отговор в рамките на 5 минути. Благодаря, ще се опитам да се впиша в тях. Благодаря ви за въпросите и коментарите. На първия въпрос, който беше основен, а именно какво да очакваме след изборите в, през февруари, това е въпрос, който ние експертите си задаваме непрекъснато, въпреки че нямаме добър отговор на въпрос. Първо, смятам, че решението за отлагането на изборите за февруари беше последствие от местните избори никой не желаше да провери дали системата ще проработи и дали тя ще позволи кандидатите и на двата лагера да се придвижат напред. Освен това, беше необходимо да се защити имиджа на властите, което ме довежда до втория ви въпрос. Властите, които бяха критикувани в Молдова. Смятам, че промяната на изборната система ще помогне на демократите да получат по-голяма подкрепа от обикновено. Поне такива са прогнозите. След като бе замразена макрофинансовата помощ, в институциите получихме над 700 писма от кметове на градове в Молдова, които ни говореха за връзката им с властимащите в този момент. Всичко това се случи след изборите, така че смятам, че на следващите определено трябва да очакваме по-различен резултат. Същевременно смятам, че в крайна сметка ще се стигне до коалиция, защото не виждам друга опция. Не виждам възможност за коалиция между проевропейската опозиция и демократите. Тя може да бъде подсилена от господин Плохотник, само че не смятам, че това вече е възможно тъй като той държи медиите и не позволява на опозицията да го критикува. Относно споразумението, няма какво да добавя към това, което вече бе казано от международните организации и НПО в Молдова, които критикуват новото законодателство. Според мен идеята на това ново законодателство е разбираема, но в крайна сметка смятам, че тази позиция ще бъде защитена от господин Додо. който го играе опозиция. Относно доклада – Знам, че не е лесно, но основната ми препоръка би била да бъдем по-утвърдителни и по-строги към правителството. Ако вземете предвид прогнозите за резултатите от изборите в Молдова, ще видите, че подкрепата за Европейския съюз непрекъснато нараства. Хората а, смятат, че в крайна сметка Европейския съюз е решил да предприеме действие – и а, риториката на правителството, а, която използва министър-председателя на Молдова, именно, че Европейския съюз отнема от средствата, например, за детските градини, вече не дава резултат. През тези години хората в Молдова не бяха наясно с положението. Те смятаха, че повечето от средствата, които отпуска Европейския съюз, отиват в джобовете на властимащите. На последния ви въпрос, мисля, че отчасти вече му отговорих. Напълно съм съгласен с това, което казахте на края на изказването си. В случая с Молдова не може да гледаме на решението на съда, без да взимаме предвид и по-широкия контекст в страната. Трябва да помислим как и какво бе направено през последните години, какво направиха институциите и как те бяха инструментализирани. Всичко това е описано – Това е отговорът на въпросът ви и не смятам, че има някакво сходство с Полша. Благодаря ви, господин Калус. Благодаря ви за критичната оценка към Молдова. Смятам, че по-голямата част от колегите в тази зала споделят вашето мнение, имайки предвид политическата криза. Разбира се, за отпускането на макрофинансовата помощ си има конкретни условия, но ако не се лъжа, колеги, за първи път обсъждаме Молдова, без тук в залата да има колеги от Румъния. Обикновено, когато обсъждаме Молдова, румънските ни колеги са многобройни, но не и тази сутрин имахме възможност да обсъдим Молдова без румънските ни колеги, което е новост. Сега преминаваме към Грузия. Госпожа Микелице, имате на разположение 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които съдействаха за изготвянето на доклада. 2016 година споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия влезе в сила. От тогава Грузия е изправена пред огромно предизвикателство, а именно да приложи това споразумение, както и задълбочените всеобхватно такова за свободна търговия. Опитваме се да направим анализ на степента на прилагане на споразумението за асоцииране. Взехме предвид развитието в институционално отношение, разработването на демократични институции, економическата политика. Взех имахме предвид също така върховенството на закона, спазването на човешките права, економическия и финансовия сектори. Стигнахме до заключението, че може да се твърди, че има известен успех по отношение на прилагането на всеохватно и задълбочено споразумение за свободна търговия. Европейската политика също се промени спрямо Грузия от 2016 година насам. Ще ви изброя някои основни заключения, някои основни недостатъци, които съзираме а, в това отношение. Първо, неформалното управление и зад колисното коване на политиката – Основата на държавата, изградена от Иванишвили, води до отслабване на държавните институции и регулаторните агенции. Тъй като знаем, че имаме една основна партия, тази на Сакашвили. Разбира се, положението на това правителство е различно от правителството на Саакашвили. В 2012 година Бяхме свидетели на демократични избори и успешно предаване на властта и това бе провъзгласено за победа за грузинската демокрация. Но демократичните избори не винаги означават успешен преход към демокрация. Институциите все още са слаби и по този начин искам да премина към следващото предизвикателство, а именно недостатъчните и слаби е, проверки, както и липсата на баланс. Грузия така и не успя да преодолее еднопартийната система. Управляващата партия Грузинска мечта има конституционално мнозинство. Изпълнителната власт много често наделява над е, парламентарната и съдебната такава. Опозиционните партии са слаби и понякога се въздържат да участват в изборите. Правомощията на президента са ограничени по смисъла на Конституцията. Той се намесва основно чрез налагане на вето, което след това бива пренебрегвано. Следващата слабост на Грузия е съдебната система. Основните реформи все още не са изпълнени, а те имат за цел да гарантират независимост, безпристрастност на съдиите и по-голяма степен на професионализъм. Имаме още по-сериозни проблеми в други две области, а именно независимото и ефективно разследване и статута и правата на жертвите в наказателно-правните производства, както и а, задържането под стража по политически причини. Най-слабото звено в системата означава прокуратурата. Много често прокуратурата се превръща в спорно място, върху което упражняват власт Министерството на правосъдието и съдиите от апелативния съд в Тбилиси. Друго предизвикателство за демокрацията е децентрализацията на страната. Също както предишните правителства, така и това не успя да въведе пълна децентрализация. 2017 година парламента прие нов кодекс за самоуправление, като по този начин намали броят на самоуправляващи се градове от 12 на 5 и всичко това беше направено под с основна цел, за да може да се увеличи управлението, за да се подобри управлението на тези градове. На следващо място Друго предизвикателство недостатъчно е доброто разследване на престъпленията, свързани с насърчаването на омраза и е, словото на омраза, което се проповядва от някои политици. Всичко това води до настройване на грузинското общество против малцинствата. Имаше и два конкретни случая в сферата на защитата на човешките права. Единият случай е случаят Азери. Журналистът Афган Мухтарли бе отвлечен от неизвестен извършител в Тбилиси, след което бе бит и отведен в Азербайджан. А другият случай е свързан с турския учител и ръководител в едно училище. Той се казва Мустафа Емре Сабук. Той бе арестуван от грузинските власти по искане на турските такива. На следващо място, отношението на правителството спрямо средствата за масово осведомяване. Имаме някои тревоги в това отношение, тъй като власти мъщите много често се опитват да окажат влияние върху политиката на основните телевизионни канали. много често се изнудват и корумпират собственици на телевизионни канали, като например ТВ Пирвели. Демокрацията в Грузия неколкократно бе заплашвана като се има предвид ролята на Грузинската православна църква. Грузия е светска държава, но през последните години Грузинската православна църква увеличи своето влияние в държавата и сред обществото. Много често представители на църквата биват канени при обсъждането на законодателни актове. Виждам, че ми остават само 30 секунди. Затова нека да добавя, че има и някои положителни аспекти в реформите, които ще може да видите после в изказването ми. Аз обаче искам да продължа нататък като се спра на а, Европейския съюз и неговото виждане за Грузия. Ако проявявате интерес, бих могла да ви запозная и с препоръките, които отправяме. Благодаря, госпожа Каниете. Uh, Благодаря. Моля ви, служете си слушалките, защото ще говоря на латвийски. Valstīm reformu ziņā. It реформ. Определено положението в Грузия е по-добре в сравнение с това в другите две държави, които обсъждаме днес. Като че ли върховенството на закона и демокрацията са на лице. Но основното ни безпокойство е свързано с управлението, администрирането на държавата. Всичко това се дължи на факта, че политиците се опитват да упражняват прекомерно голямо влияние върху всичко. Власти имащите в Грузия трябва да разберат, че една истинска демокрация не може да просъществува, ако няма коректни отношения между управляващата партия и опозицията. властимащите трябва да представляват своите избиратели и да защитават техните интереси. Много подобрения трябва да бъдат направени и в съдебната система. Госпожа Муди, благодаря ви. Благодаря ви още веднъж за презентацията, която ни направихте. Внимателно изчетох доклада и съм съгласна с казаното малко по-рано от господина Остревичиус, а именно, че е много добра инициатива от страна на нашата комисия по-задълбочено да се вгледаме в споразуменията за асоцииране и в отношенията ни с тези държави. Има някои опасения, които Вече сме споделяли с правителството на Грузия в някои области, но когато прочетох доклада ви, видях, че вие основателно посочвате тези опасения. Така, например, говорите за прокуратурата, но нищо не казвате за участието на гражданското общество и за назначаването на главния прокурор. А, имахме информация в това отношение от страна на Transparency International. И трябва да видим и кое място заема Грузия в класацията за корумпираните държави. Говорим в контекста на реформите в Молдова и в Грузия. Взима се предвид и работата на Венецианската комисия, както и промените в Конституцията. Да, разбира се, критиките са основателни. Можем да кажем, че грузинското правителство може да работи по-добре. Е, но положителните аспекти са повече, отколкото виждаме във вашия доклад и би било добре да го признаем. Господин Юрек. Dziękuję bardzo. <clears throat> Ja chciałem prosić, żeby бих искал да ви задам един въпрос. може ли малко да ни обясните по-подробно каква е ролята на православната църква в Грузия? Вие я споменахте неколкократно. Защото по принцип църквата е част от гражданското като общество и от нейните структури. Това е нещо естествено, така че има, и в други страни се води един постоянен диалог между църковните власти и другите. Мислите ли, че Европейският съюз по някакви, по каквито и да било канали и своите да речем, посланници или представители, трябва ли да води един по-задълбочен диалог с а, църквите в а, страните от, а, пар, с партньорски споразумения, защото църквата е в състояние да представи много ясно вижданията и целите на Европейския съюз. Така че какво мислите за един по-задълбочен диалог между Православната църква в Грузия и Европейския съюз по въпросите свързани с споразумението за партньорство? Но ще говорим по този въпрос и с, а, по повод на Украина. Благодаря, господин Щетина. Ще говоря чешки. Моля, поставете си слушалките. Благодаря, госпожо Михалидзе. Вие казахте две важни неща. От една страна правосъдието и съдебната система не се радват на доверие в е, Грузия. Също така казахте, че има и политически затворници. Какво точно имате е, предвид? след като грузинската мечта, партията грузинска мечта дойде на власт, 30 души бяха преследвани и разследвани, включително и президента Сакашвили. Е, смятате ли, че в е, Грузия се прилага селективно правораздаване, господин Галер? Бих искал да се спре на, да се спра на конституционните реформи. Е, как е, бихте оценили тези реформите в правилна посока или се развиват? Не бих искал да да сравнявам господин Плахот, Плахотнюк и господин Иванишвили, и от господин Иванешвили, е отново ръководител на партията си, така че има известни съпоставителни елементи с, с за Молдова. Има някои практики, които са доста е, подобни. Но при всички случаи ми се струва, че положението в Грузия е много по-стабилно. Но що се отнася до Конституцията? Смятате ли, че можем да от да отчетеме напредък. Когато видях и оценките на Венецианската комисия, останах с впечатление, че реакциите са като цяло положителни, но има доста отклонения и е, промени спрямо първоначалният проект. Е, в правилната посока ли сте? Благодаря ви. И последния ще бъде господин Сониас. И аз бих искал да ви задам въпрос относно грузинската православна църква. Ви според вас, като че ли не е правилно да се води диалог с църковните власти в а, а, Европа. Но по-добре ли е да се води диалог с, с представителите на гей организациите, отколкото на църковните власти? които са са много идеологически насочени. Примерно един комисар не можа да вземе своят пост, просто защото обясни, че е католик. ако господин Корвин Мике беше отхвърлен, осъден за това, че смята, че хомосексуализма е, е, е сексуална девиация. Това са абсурдни твърдения. Да, ще се опитам да отговоря на въпросите, като регрупирам. Що се отнася до демо, демокрацията и уважението на опонента, на политическия опонент. Това наистина е едно а, предизвикателство, пред което е изправен на Грузия, на всички равнища. Споменахте и политическите затворници. Да, Споменах политически арести на лица, които са участвали в предишното правителство. Но но това е също така едно отражение на цялостната политика в администрацията спрямо държавните служ... служители бяха уволнени е, държавни служители от е, министерства, включително и бяха уволнени лица в е, местните органи на властта от онези, които са били представители на предишното правителство. Европейският съюз винаги имал положително отношение към Грузия, но може би сега това, което се налага да на което трябва да се наблегне, е да се предотврати развитие по посока на Молдова. При всички случаи Грузия винаги е била много по-успешна. Сега, ако сравняваме Грузия с Беларус или с Лукашенко или с, с Молдова, е лесно да се да се счете, че Грузия е отбелязва успехи. Европейския съюз отчита напредъка на Грузия и тогава населението казва в крайна сметка, а, след като сме отличници, защо не ни се предлага някаква европейска а, перспектива? Аз мисля, че европейски Европейският съюз трябва ясно да заяви, че не предлага европейска перспектива, тъй като все още има много проблеми, свързани с демокрацията като цяла. Е, корупцията продължава да бъде широко раз, разпространена. Но време, но индекса на на възприемане на корупцията е много висок. По принцип, Е, методологията на представяне на проблемите е такава, че Transparency International не може да включи резултатите в своите доклади. Сега, колкото да, до, до доклада с православната църква, знам, че вие сте започнали някакъв диалог с православната църква, включително в рамките на, на делегацията за е, Грузия. Представители на църковните власти посетиха е, Брюксел и останаха много удовлетворени от, от срещите си. Но според мен проблема е е, е, че църквата участва в дискусията относно хартата на основните права и покарвайки църквата да обсъжда проблеми като борбата с дискриминацията спрямо лицата с различна сексуална ориентация, позволява на правителството да, превърне, да легитими... легитимира своето отношение към проблема, представих го като мнение на църквата. Благодаря ви. Сега ще изслушаме и третото изследване относно прилагането на споразумението за партньорство с Украина. Добър ден, благодаря ви, че ми а, поканихте да проуча напредъка на по повод прила прилагането на споразумението с Украина. Бих искал първо да посоча очевидното нещо, което не, не трябва да пренебрегваме, когато отчитаме напредъка в Украина. Укра... Украина е в много сложно положение. От една страна стабилизиране след революционния период и от друга страна Украина е подложена на много голям външен е, натиска от една, от една страна след анексирането на Крим, както и конфронтационните практики на Русия в региона на Азовско море. Так, така че изпълнението на разпоредбите от а, е, споразумението за асоцииране трябва да се а, е, отчита предвид сложните външни фактори. Отбелязан е напредък в много области, но има и области, където се отбелязва стагнация. Ще се спра на четири измерения на изпълнението на споразумението. Институционната рамка, законодателството и правоприлагането, изпълнението на ЗЗВТ и реформите за доброто определение. Е, Украина е приела 564 нови нови нови закона в рамките на прилагането на споразумението за асоцииране. В момента проблем поставя не толкова модела на координиране, колкото а, административната институционен капацитет на властите да прилагат разпоредбите от споразумението предизвикателството е част от един по-голям проблем. През април 2018 година Европейският съюз започна изпълнението на проекта EU for PAR, проект за подпомагане създаването на отчет на ефективна и ефикасна публична администрация. Също така бяха бе увеличено финанс, финансирането на основата на отбелязания през последните години напредък. Програмата Сигма отчете значителният напредък в заздравяването на институционният капацитет. Същевременно обаче беше отчетено, че е, Украина е, получава една точка опет за институционният капацитет на властите да хармонизират законодателството си с европейското законодателство. цялостната институционна рамка за прила... за за прилагането на разпоредбите от споразумението е недостатъчно и това, и това води до спадане на доверието на обществото спрямо различните институции. Разбира се, е, това се е, подсилва и от е, липсата на популярност на някои реформи. Сега ще се спреме на законодателството и правоприлагането. Смята се, че хармонизирането на, закон... на украинското законодателство с това на Европейския съюз е сравнително добро най-добър напредък се отчита в две области. Е, падането на техническите бариери в областта на търговията и енергийната ефективност на сградите, поради, може би, по-доброто участие на а, гражданското общество в прилагането на тези мерки. Отчитат се доста пропуски при прилагането на санитарни растително защити мерки, е, данъчно облагане, фирмено право и е, околна среда и транспорт е, данъчните, митническите служби продължават да се смятат като най-корумпираната област и се смята, че всяка година държавата отчита загуби от над 4 милиарда евро вследствие на контрабанда с стоки. Бих искал също така да кажа няколко думи е, свързани с а, е, изпълнението на звзс Европейският съюз се превърна в търговски партньор номер едно на Украина, е, замествайки Русия в тази си роля. Европейският съюз е първият търговски партньор на Украина от 2016 година и от тогава насам се отчита един скромно, едно скромно увеличение на БВП с 2%. През 2017 година тенденцията, подобна тенденция продължи да се отчита износа на Украина към Европейският съюз увеличи с над 30% и е в размер на 17,5 милиарда. Разбира се, износът е тясно свързан с разпределението на тарифните квоти, по-специално в областта на селското стопанство. Необходимо би било да се направи една корекция на разпределението на търговските квоти с цел по-добър баланс в търговските потоци. Украина се променя в дълбочина. Някои от реформите в областта на борбата с корупцията и на съдебната система не са достатъчно задълбочени и в момента са на практика спряни с оглед следващите общи избори. Като цяло доверието на обществото към институциите продължава да бъде е, ниско. Още веднъж е, трябва да подчертая, че изпълнението на разпоредбите от е, споразумението за асоцииране се влияе пряко от много отрицателни вътрешни и външни е, фактори. Необходимо е да има приотизиране на е, целите и това трябва да бъде обсъдено в е, диалог между Брюксел и Киев, за да може да има наистина реалистични очаквания от двете страни. Приоритета трябва да бъде процеса на реформа да продължи и да се превърне в устойчив. Има подобни очаквания от страна на общественото мнение. 66% от украинците спрямо според едно неодавна проведено изследване, имат доверие в Европейският съюз и мисля, че тези цифри говорят сами за себе си. Благодаря ви за внимание. Тюска. Благодаря, господин Тюска. Сега дам думата на господин Галер. Yes, uh, thank you very... Благодаря. Благодаря за тази информация. Като цяло споделям вашите заключения. Особено, що се отнася до капацитета Украина паралелно да се справи с всички основни предизвикателства. Къде според вас трябва да се осъществи основната координация? Виждаме, че има някакви реформи, но те не се извършват координирано. Няма комуникация между тези, които осъществяват реформите. Смятате ли, че това е предизвикателство, вие самия и къде препоръчвате да се осъществява координацията? Сред службите на президента или на премиера? Какви са вариантите? Вие споменахте конкретно митниците, споменахте и статията от Зюд Дойче, аз също я прочетох. Става ясно, че се губят много средства. Има хора, които отнемат от държавната хазна. Кои са тези хора? Може ли да се посочат с пръст? и откъде се направляват те. Освен това, знае ли се в каква последователност действат, кой какво прави? Едва ли е засегнат само митническия сектор? Как да се справим с тези проблеми? Благодаря, госпожа Кълниете. Благодаря. Бих искала да се присъединя към казаното от Майкъл Галер, но ще говоря на латвийски. Моля да си сложите слушалките. Украина отчасти е под окупация. Конфликта в тази страна продължава, но това не може да е извинение за злоупотребата с политическа власт, на която ставаме свидетели, както и за другите форми на корупция. Ето защо е необходимо да идентифицираме, да посочим с пръст корупцията и би следвало да я заклеймим. Не е достатъчно да се приеме само правна рамка за борба с корупцията – олигарсите властват, съдебната система не е независима, тя е подчинена на политиците. Ето защо мисля, че е наша задача да отправим едно предупреждение, тъй като търпението на украинците не е безкрайно. 70% от населението вярва на Европейския съюз, но това доверие едва ли ще продължи вечно. Да не говорим за доверието у президента. Правителството трябва да действа и освен това следва да се гарантира, че резултатите от следващите избори ще бъдат такива, че да могат да се ползват с доверие. Същото въжи за процедурата. Иначе може да има хаос и да се подкопае доверието на хората. Господин Танък, в края на моята кариера като политик, тъй като приближава Брексит, Искам да напомня, че през 2002 година написах една статия и тогава казах, че Украина има европейска перспектива. Тогава ме счетоха за луд. Радвам се, че повече от десетилетия след тази статия 70% от украинския народ вярват на Европейския съюз, съгласни са с мен. Радвам се, че според статистиката Европейския съюз вече е най-големият търговски партньор на Украина, а не Русия. Госпожа Фолтига, която за съжаление не може да присъства, също иска да каже, че приветства тази инициатива относно трите държави в източното партньорство. Украина естествено е перелата в короната, нейното въздействие е голямо. Тя продължава да изпитва огромен економически и социален стрес поради продължаващата окупация на Крим и поради нестихващия конфликт в Донбас. Искам да кажа няколко думи за статистическите данни във връзка с, с митниците. Удивително е колко много се облагодетелстват олигарсите и каква корупция има. Въпросът ми е свързан с казаното в доклада, именно а, нуждата от деолигархизация, ако въобще такава е думата. Децентрализацията по отношение на държавните активи на Украина, борбата с корупцията и така нататък. До каква степен вие, господин Тюшка, виждате създаването на едно ново звено за корупция. Между другото, ще има такова създаване до година и то ще замени Националното бюро с корупцията. Та това създаване на този корпус за борба с корупцията ще помогна ли за справяне с проблема? Тъй като корупцията е в основата на това преразпределяне на държавни ресурси в Украина, на което ставаме свидетели. Благодаря, господин Оштравичиус. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на експертите, които са изготвили това проучване за Украина. Отлично проучване. То може да се използва от много политици. Тези експерти участват в реформите в Украина. Те са част от НПО. Мисля, че е добре този доклад да се преведе на украински, точно както и другите два доклада би трябвало да се преведат на молдавски, казва оратора, и на грузински. По отношение на различните групи, които могат да бъдат подкрепени Чухме за групата на Петър Вагнер, оценяваме е, нейните усилия, но не само. Искам да попитам в рамките на различните сектори. Какво може да е въздействието на различните групи, които работят? И на второ място, на Украина беше наложено едно условие, най-вече е, за справяне с корупцията. През 2017 година се водеше дебат с украинските власти, стигна се до замразяване на макрофинансовата помощ. До каква степен това послание е разбрано от политическите елити в Украина и от широката общественост? Благодаря. Последния оратор, господин Шафхаузер. Господин председател, бих искал да говоря и по трите доклада и да кажа нещичко и за трите държави. Три държави, три провалили се такива. И двете държави се твърди, се провалиха. Транснистрия, Абхазия и Южна Осетия Крим и Донбас. Това са две държави, извинете, три държави, които така и не успяха да запазят своята цялост, от които се отцепиха райони. Всяка държава бива раздирана от проевропейци и проруско ориентирани привърженици. На следващо място, това са три корумпирани държави. За Молдова на всички ни е ясно как се случват нещата. Милиарди изчезват. В Украина също 5 милиарда се изпариха. Въпреки това обаче Европейския съюз продължава с усмивка на уста да подхранва мафиотските канали. Три неуспели държави, три корумпирани такива. На следващо място. Непрекъснато се опитваме да получаваме останалите. Правим го в рамките на е, външната си политика. Когато обаче погледнем какви са последствията от нашата политика в Молдова, в Украина, там имаме корумпирани власти мъщи, власт имащи, които ние подкрепяхме. И сега изведнъж Европейския съюз казва, упс, може би не трябваше да подкрепяме тези е, управници. В Украина продължаваме да наливаме пари на корумпирани политици, пари, които след това изчезват. На следващо място. Нашата политика е непоследователна. В Донбас твърдим, че има военно нападение. Добре, това противоречи на споразумението от Минск. Значи имаме политика, която е в разрез с споразумението от Минск. И това го правим ние от Европейския съюз. В Молдова твърдим, че сме против референдума а 90% от хората подкрепиха въпроса на референдума за Транснистрия. Всичко това се дължи на факта, че нямаме геополитически подход. Какво означава геополитически подход? Това означаваше Западна Европа и Източна Европа да бъдат в едно, а ние разделихме тези две единици. Сега преминаваме към отговорите. Разполагате с 5 минути. Е, Благодаря за всички въпроси. Не знам дали ще успея да отговоря на всички тях с оглед на времето, което ми отпускате. Ще започна подред, по реда на постъпване. Искам да благодаря на господин Галер за това, че споделя нашите заключения. Вие наистина сте запозната. Що се отнася до основния ви въпрос и притеснение, къде трябва да се осъществи основната координация, вие самия дадохте чудесен отговор. Например, е, услужбите на премиера или на президента – Това са две институции, които според украинското население работят за европейското бъдеще на страната. Освен това, правителството в сътрудничество с делегацията на Европейския съюз в Украина започна една информационна кампания тази пролет – като идеята е да се дава информация не само за европейските политики, които като цяло са непознати. Според статистиката над 70% от украинците не знаят, че Европейския съюз отпуска помощ на Украина. Много хора не знаят освен това за различните проблеми, които съществуват. Има проблем с е, комуникацията по отношение на политическия цикъл. Трябва първо да се правят консултации с населението преди да се предприемат законодателни стъпки и когато вече е прието законодателство, то трябва да се е, оповестява, трябва да се дава информация какво точно е прият. Значи делегацията на Европейския съюз, представителството на НАТО, това са важни организации. Имаше въпроси свързани с злоупотребите, как точно се случват те. Трудно да се отговори на този въпрос, как се изчисляват загубите обаче. Има статистика на Евростат във връзка с това колко се внася в Украина – и след това има статистика, създадена от националните статистически служби на Украина във връзка с начислените данъци и разминаването е 5 е, милиарда. Трябва да споменем сухопътните граници между Украина и държавите членки на Европейския съюз. Вероятно, граничните служби са онези, които трябва да разгледат този проблем. На втория въпрос на госпожа Калниете. Вие засягате едни дилеми, които съществуват по настоящен в Украина. От една страна имаме борбата с корупцията. Е, стремежа към справедливо правосъдие. И от друга страна, усилията на режима да се самозапази. Всъщност, е, всеки режим, който прави реформи, се опитва да се самосъхрани и това е неговото проклятие. Доверието е подкопано. Президента се ползва с доверие от около 20%, правителството с около 25% или по-малко. Имаме проблем и с създаването на Върховния съд за борба с корупцията. Когато този съд, ако въобще започне работа, той ще разгледа естествено и делата на управляващата върхушка. Съответно, ще е много трудно той да заработи. Става дума за преследване на диаметрално противоположни цели. Имаше въпрос за европейското бъдеще на Украина. Нека да кажа, че като цяло украинското население е проевропейски настроено. Това се вижда не само от последните обществени проучвания, но и от това, което се демонстрира по време на революциите. Имаше опити правителството да включи в Конституцията принципите за евроатлантическа интеграция на страната, което може да се разглежда като един положителен сигнал – Населението трябва да знае, че по време на следващите избори тези цели няма да бъдат зачеркнати просто така. Що се отнася до въпроса на британския депутат във връзка с е, съда за борба с корупция, кога ще заработи той, има различни оценки. Много експерти смятат, че съда ще заработи до края на годината. Други казват, че това няма да се случи до следващите избори през 2019 година. Единственото нещо, което мога да кажа е, че в момента тече процедурата за подбор на съдии. Тя започна на 2 август с обявяване на период за подаване на моби, на кандидатури. Никой не знае колко дълго ще отнеме набирането на окончателния състав от съди. Има над 600 дела, които са висящи в момента и с които се занимава Националното бюро за борба с корупцията. Тези случаи едва ли ще бъдат разгледани е, много бързо от съда, когато той заработи. Нямам повече време. Погледнете доклада, там има повече подробности. Ако ви интересуват, естествено, благодаря за вниманието. Благодаря на тримата оратори. Закъсняхме с половин час но в крайна сметка имаше много интерес към темата. Благодаря ви много. Continuamos, no? Continuamos. Well, speaking... Така, продължаваме. Ще говоря испански. Сега минаваме към проекто доклада на колегата Остревичус относно приложението на споразумението за асоцииране Европейския съюз Молдова. Много сме загрижени от докладите и информацията, която ни идва от Молдава. Струвам, струваме, че много малко напредък е постигнат за постигане на демократични на обществото в Молдова, особено след изборите. А сега давам думата на докладчика господин Островичус. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожи и господа. За мен е удоволствие да ви представя проекто доклада посветен на Молдова и на прилагането на споразумението за асоцииране. Четири години след подписването на това споразумение – от страна на Молдова и след поемането на ангажимент да се проведат систематични економически и политически реформи, не, не са изпълнени голяма част от ангажиментите. Има положително развитие в някои области, като например финансовия и банковия сектор. Има значително увеличение на двустранната търговия подобрена е регулаторната среда за бизнеса. Всичко това обаче е засенчено от влушаващото се положение в сферата на правосъдието, свободата на медиите, различните свободи с политически характер, гражданското общество. Доклада, който току-що ни беше представен, прави заключението, че като цяло, проведените в Молдова реформи са незадоволителни. Европейския съюз и Молдова са отдадени един на друг партньори и съответно ние трябва да подчертаем в какви области очакваме по-бързи реформи и в кои области не сме доволни от постигнатото. Изборния закон, прият миналата година, който дойде като отклик на критиките на Венецианската комисия, в крайна сметка не премахна пречките в изборния процес и все още има голяма доза страх. Трябва да има реформи в областта на правосъдието, върховенството на закона, борбата срещу корупцията. Тези реформи трябва да бъдат подсилени. Неодавнашното анулиране на изборите за кмет на Кишинев и премахването на Андрея Настасе от поста му създават сериозни тревоги. Европейския съюз продължава да изпитва сериозни тревоги относно ограничаването на работата на организациите на гражданското общество. Освен това, пакетите за реформа, свързани с капиталовата амнистия и данъчното законодателство, трябва да бъдат допълнително анализирани, тъй като те могат да ограничат възможностите на Молдова, Молдова да се справи с прането на пари и корупцията. С оглед на всичко това, колеги, смятам, че Европейския съюз трябва да приложи стрикни условия във връзка с отпускането на макрофинансова помощ и всички бъдещи траншове в рамките на тази помощ трябва да бъдат отпускани само след като се проведат парламентарните избори, планирани за феврари 2019 година. Освен това очакваме тези избори да бъдат проведени в съответствие с международно признатите стандарти. Междувременно следва да продължим разговора с молдовските власти, както и с представителите на гражданското общество. Това е изключително важно. Необходимо е да подчертам дебело, че очакваме едно ползотворно бъдещо сътрудничество с цел постигане на конкретни резултати. Господин председател, нека да благодаря на секретарята на комисията АФЕТ, на колегата Джулиан. Той много помогна за създаването на този доклад. Очаквам да видя вашите предложения към доклада, както и изменения. Ще продължим да дебатираме темата Молдова. Няма друг начин за действие. Трябва да останем партньори на Молдова, за да постигнем и това, което е написано в споразумението за асоцииране. Благодаря. Благодаря, господин Аустравичиус. Сега нека да чуем гостите ни от страна на комисията. Не, ще започна в обратен ред. Най-напред ще чуем колегите депутати. Най-напред колегата Галер. Благодаря ви. Ще прочета нещо от името на докладчика ни в Сянка, господин Ковачев, който се извинява за това, че не може да присъства на заседанието днес. Той би искал да благодари на господин Остревичиус за усърдния му труд по този доклад. Доклад, който очертава основните безпокойства, свързани с прилагането на споразумението за асоцииране с Молдова. Опасения, които сме изказвали многократно през последните месеци в нашата комисия невалидирането на резултатите от изборите съчетано с недовършената конституционална реформа и неприлагането на препоръките от Венецианската комисия са само някои от симптомите на подкопаването на демократичните принципи в тази държава. Сплашването на опозицията намесата на съдебната власт в изборите показват подкопаването на правовата държава там. Дискредитират се представители на гражданското общество. По този начин демократичните принципи, гражданското общество, тяхното прилагане противоречат на някои основни принципи на Европейския съюз. Не може да толерираме злоупотреба с тези принципи ние тук в Европейския парламент. Затова Както Европейският парламент каза това в резолюцията си в рамките на кризата от 2018 година, плащанията трябва да се извършват само след като изборите бъдат проведени в съответствие с международните стандарти. Молдовското правителство ни увери за своите добри намерения да подобри положението в страната. Но за да може да продължи успешно диалога ни с Молдова и за да се подобрят условията на живот на гражданите, е крайно време управниците в Молдова да предприемат необходимите а, мерки, конкретни мерки, а да не се ограничаваме само до думи. Благодаря, господин Фленкенштайн. Благодаря ви. Ние също бихме искали да благодарим горещо на докладчика за неговата работа. Съгласни сме с докладчика в много отношения. Например, по отношение на избора на новия кмет. Тази случка ни показа, че има много наредности в Молдова все пак можем да изтъкнем и някои положителни развития в страната. Едва ли ще ни е трудно да стигнем до компромис. Все пак има три аспекта, които ни безпокоят. Венецианската комисия не е папата, а пък и аз не съм католик. Венецианската комисия уточни стандартите, които трябва да се спазват. Даде уточнение във връзка с приложимите процедури. Но дали това означава да се наложи на една държава изборната система, която да прилага, това е съвсем друг въпрос. Бихме отишли твърде далеч, ако твърдим подобно нещо. Нека ви напомня, че дори в пленарна зала отхвърлихме предложението да се преустановят плащанията. А ако ще пристъпим към подобна мярка, то тогава трябва е, да го направим по правилния начин и да не оставяме възможност за отваряне на някаква задна врата, е, през която да се извършват е, плащания и да се стигне до там само гражданското общество да бъде лишено от средства. Необходимо е да се въведат искания за конкретни резултати по време на предстоящите избори. В тази държава трябва да бъде избрано демократично мнозинство. но нека да не се стига до бойкот на европейските средства. Има и още един трети елемент, който искам да спомена и по който можем да работим в рамките на настоящия доклад. А, нека да отправим конкретни искания към нашите събеседници от ответната страна. Аз съм сигурен, че те ще откликнат. Непрекъснато изтъкваме големи принципи и ценности, но никога е, не казваме какви са условията, критериите, които ни позволяват да преценим дали тези условия са изпълнени. Господин Шоуц, благодаря ви. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за неговата работа. Уверявам ви, че в голяма степен можем да се съгласим с казаното от вас. През юни стана ясно, че всички сме единодушни по отношение на политическото и съдебното положение в тази държава. Бих искал да се спра на казаното току-що от господин Флекенштайн. Вие казахте, че трябва да бъдем по-конкретни, да са ясни критериите. Да, действително. Затова възнамерявам да внеса изменения в този дух. Все още не е хвърлена светлина върху банковия скандал, който избухна в Молдова. Но освен този конкретен случай, необходимо е молдовските граждани да могат да участват още по-активно в изборния процес. Трябва да има разделение на властите, независима съдебна система, да не забравяме економическите фактори. Всичко това е важно, за да се сложи край на олигархичната структура в тази държава. В рамките на доклада Inequality стана ясно, че неравенствата се задълбочават все повече, включително и в Грузия и в Украина. И колкото повече се задълбочават неравенствата, толкова повече се увеличава корупцията. Европейския съюз трябва да изработи конкретни политически критерии, които да бъдат прилагани в отношенията на Европейския съюз с другите държави и с НПО. Смятам, че в рамките на споразумението за асоцииране бихме могли в средносрочен и дългосрочен план да предвидим подобни връзки. Госпожа Андри Киене, благодаря господин председател. С няколко думи да кажа нещо по първата част от нашето заседание. С подобни приятели, кой се нуждае от врагове? Само това исках да кажа. Нека ви напомня за тези от вас, които не знаят, че в началото на април имахме мисия в Украина и Молдова. Това беше преди започването на прилагането на споразумението за асоцииране и всеобхватното и задълбочено споразумение за свободна търговия. Няколко думи искам да кажа конкретно по доклада. Поздравления за докладчика за отличния доклад във връзка с прилагането на споразумението за асоцииране между ЕСА и Молдова. Прилагането на това споразумение и на всеобхватното и задълбочено такова за свободна търговия дават осезаеми резултати. Подобрява се банковия, финансовия сектор. Това се отразява положително и на двустранната търговия. Трябва да признаем вече предприятите мерки в Молдова, да не, разбра... да не забравяме че реформите, които започнаха 2016 година, трябва да продължат да се развиват. Политическите институции, те са тясно свързани с естаблишмента. Нуждам се обаче от многопартийна политическа система и спазване на основните човешки права. Това са важни предварителни условия за отпускането на макро економическа помощ. До тук обаче Молдова не успя да изпълни условията и това доведе до преустановяването на макроекономическата помощ в размер на 100 милиона евро не са изпълнени препоръките на Венецианската комисия. Подкрепям казаното докладчика, а именно, че в бъдеще, ако ще се отпускат средства, то това трябва да стане при условие, че са проведени демократични избори в Молдова при спазване на международните стандарти. Няколко думи във връзка с съдебната власт. Съдебната власт е една от най-малко реформираните в тази страна. Молдова трябва да отбележи съществен напредък в това отношение, преди да получи необходимата помощ. Благодаря. Сега едва ред на представителите на комисията. Имате ли по 5 минути всеки го. Най-напред ще чуем представителя на дирекцията за източното партньорство. Well, from my side also, I would like to thank very much uh, the, to uh, Mr. Благодаря. Бих искал да благодаря на господин Остревичиус за отличния доклад, който ни бе представен. Тук се засягат основните области, които са обект на нашата работа. След непризнаването на кметските избори в Кишинао, се натъкнахме на много проблеми, свързани с правовата държава и следим отблизо прилагането на споразумението за асоциирането. Готови сме да обсъдим случващото се в Молдова и в рамките на двустранни контакти. В рамките на политическия диалог с Молдова през последните две или три години непрекъснато сме обсъждали тези въпроси, така че няма нищо ново в това отношение. Насочихме вниманието си върху реформата в изборната система. Съжаляваме, че някои от основните препоръки на Венецианската комисия все още не са взети предвид. Бих искал да ви благодаря за това, че следяхте отблизо случващото се в Молдова по отношение на изборите, както тук, така и в другата парламентарна комисия. Много е важно как ще се проведат изборите и какво ще се случи след това. Надяваме се, че ще се стигне до многопартийна система и демократични избори. Очаквахме финансови, економически реформи, но за съжаление продължаваме да наблюдаваме липса на такива в съдебната система. Това може да подкопае върховенството на закона и борбата с корупцията и може да се отрази на економическата стабилност, економическия растеж на страната. Нуждаем се от прозрачна, независима и безпристрастна съдебна система, която да не бъде опетнявана от твърдения за корупция. Нека да ви спомена Илан Шор в този ред на мисли. Нуждаем се от стабилни държавни институции в Молдова. Нуждаем се от солидна стратегия относно реформата в съдебната система – ние от наша страна ще продължим да изискваме а, конкретното прилагане на вече приетите решения в това отношение. А, бе Нека ви напомня заключента на съвета от тази година, в които се приканва да бъдат подведени под съдебна отговорност политическите лица, които са злоупотребили със средства. Всичко това е напълно възможно. Публикуването на стратегията за собствениците на съответните активи е недостатъчно в това отношение. Не може да твърдим, че действията предприяти в това отношение са достатъчни. На 26 юли при... бе прият пакета за фискалната реформа. Смятаме, че този пакет създава възможност за пране на пари. Предстои допълнително да помислим върху последствията от приемането на този пакет. Отблизо следим случващото се с протестите от страна на опозиционните партии. Необходимо е властите да толерират подобни прояви. Властите трябва да гарантират правото на събиране. Внимателно следим и случващото се с медиите. Бе прият нов аудиовизуален кодекс – все по-голямо разделяне на картели има на пазара на медиите. И на последно място, важно е да бъдем твърди с управляващите в Молдова, за да не се застраши демократичното бъдеще на страната. Това очакват и заслужават гражданите. Трябва да обвържем отпускането на финансовата помощ с конкретни условия, както споменаха много от вас. Това са основните аспекти и основните инструменти, с които разполагаме, за да доведем до някаква промяна в Република Молдова. Благодаря. Господин Лаурес Мередит, заповядайте. Благодаря, господин председател. Чухме колегата преди малко. Той очерта основните аспекти. Аз съм напълно съгласен с казаното от него. Благодаря на господин Остревичиус и на цялата ви комисия за отличното сътрудничество, което доведе до изготвянето на този доклад. Винаги сме работили в отлично и тясно сътрудничество с вас. Първото нещо, което искам да кажа е следното. Всъщност това е посочено и в първия параграф от доклада, а именно значението на споразумението за асоцииране за гражданите на Молдова. Нека да не забравяме този момент, защото имаме конкретни резултати в това отношение. Република Молдова направи важен избор преди няколко години и смятам, че е важно да подчертаем колко е голям потенциал на това споразумение за асоцииране и какъв голям ефект има то върху гражданите на Република Молдова. Направихме една значителна стъпка към постигане на нашите цели – Същевременно обаче споделяме в голяма степен опасенията, очертани до господин Остревичиус и други, които взеха думата тази сутрин. Знаете какво беше изявлението на комисаря Хан във връзка с непризнаването на кметските избори, но не с това се черпват всичките ни опасения. Притесняваме се също във връзка с реформата в съдебната система, корупцията. Всъщност основните ни две опасения сега са съдебната система, съдебна система, която трябва да бъде независима. И е, за съжаление, едно от най- важните изявления, които бяха запомнени през последните години, беше решението да не се харчи нищо по отношение на съдебната система. Второто ни опасение е свързано с изборите. В това отношение бих искал да кажа две неща. Вече е, цитирах комисаря Хан. Парламентарните избори също ще са от голямо значение в този ред на мисли, защото те са изпитание за всяко едно демократично общество, но като се има предвид настоящия контекст, е важно да видим, че можехме да предвидим тази криза. Имаше много конкретни проекти на местно равнище – и като се има предвид бюджетната, бюджетните плащания, които се извършват за тези райони, можеше е, да се предвиди какво ще се случи. Вече споменахте случилото се с макроекономическата помощ. Споделям опасенията на господин Шойбел и на останалите депутати в тази е, зала във връзка с е, фискалната амнистия на някои международни организации. По отношение на измамите в банковия сектор, нека да направим следното разграничение. Той е, Реформите, които бяха предприяти в рамките на управлението на банковия сектор. Реформи, които имат за цел да не се повтаря инцидента, на който бяхме свидетели в миналото. Както каза и господин Шойбел, важно е да приканим властите да предприемат допълнителни мерки и да разследват и подведат под съдебна отговорност отговорните за това лица. Затова смятаме, че тези реформи, които бяха проведени, бяха едно добро начало. Изчерпах си времето. Оставам на ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси. Благодаря, господин Мередета. Сега даваме на господин Островичус за заключение. Благодаря, господин председател високо цена коментарите, направени от колегите, както и от институциите. Те в крайна сметка препотвърждават съдържанието на проекто доклада. Да, трябва да бъдем много прецизни. Когато изискваме от молдовската страна постижения в замяна на финансови е, средства, но ние трябва да бъдем също много прецизни и да поставиме точни критерии. Разбира се, финансирането трябва да зависи и от изпълнението. Благодаря. Аз високо цена тази дискусия, която ще обогати окончателният доклад. Благодаря ви. Благодаря, господин Аустревичиус. Имате срока за внасяне на изменение следващата седмица, 7 септември, 11 часа. А сега минаваме към следващата точка разглеждане на доклада на господин Маминкин с прилагане на споразуменията на, за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Госпожа Муди ще вземе думата от негово име. Благодаря ви. Представам ви доклада на господин Мамикинц. Скъпи колеги, Надявам се, че сте прекарали приятно лято. Аз пос, пос, пос, посветих голяма част от вакансията си на Грузия. Само в едва вчера сте получили преводите на доклада и резолюцията, но мисля, че сте могли да го прочетете на френски. Това е първият доклад за Грузия, който се представя едновременно с тези за Молдова и Украина. И ще можем по този начин да сравним напредъка в различните страни. Споразуменията за асоцииране са сложни споразумения, свързани с хармонизиране на законодателството основният критерий на оценка трябва да бъде степента на хармонизиране, както и изпълнението на показателите в различните области. хармонизирането на законодателството започна през 2014 година с е, включване на разпоредба в законодателството, както и е, бяха взети мерки, които отиват е, отвъд ангажиментите, които по принцип трябва да поеме страната. Аз съм Смятам, че има добра координация между правителството и парламента по пътя към координацията, към интеграцията и координацията продължава да се усъвършенства. Тя е в съзвучие с плана за изпълнение на споразумението за асоцииране някои положителни ефекти последици от прилагането на е, споразумението, повече осъзнаване на политическите аспекти, повече доверие в е, институциите. Също така обаче има и някои недостатъци, е, липса на реформи, недостатъчно квалифициран персонал за прилагане, да, на служители за, при, за прилагане на реформите. Добавих е, една глава за институционната рамка, както и диалога между а, гражданите и гражданското общество. Грузия продължава да бъде лидер в рамките на източното партньорство грузинците очакват с ентусиазъм и нетърпение този пръв доклад. За това ви приканвам да допринесете за неговото оформяне. Бих искал също така да, да, да предложа док, док, доклада да бъде по, по-скоро ориентиран към степента на хармонизиране на законодателството и практическите постижения, вместо да се спираме на вътрешни проблеми грузинска мечта свърши добра работа, но като цяло гражданското общество не участва достатъчно в дебата. Благодаря госпожа Муди. А сега давам думата на господин Щетин. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Ще се изкажа на чешки. Бих искал да благодаря на господин Маникин за отлично свършената работа по доклада за Грузия. Аз изслушах много внимателно изследването относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕСЕ и Грузия. Беше беше подчертано липсата на а, независимост на съдебната система и кооптиране на някои а, политически и неполитически а, оператори. Бих искал да се спреме на зачитането на човешките права и основните а, е, свободи и други проблемици. Давам думата на господин Юрик. Аз, също, също така бих искал да се позова на информацията, която ни бе предоставена в изследването. Мисля, че а, е добре и би било интересно да поканиме представители на църковните власти от Грузия и Украина да участват в нашите заседания и да проведеме е, разговори и диалог с тях. Крайна сметка, те са част от гражданското общество. Колкото до Грузия, ще внеса изменения, но бих искал да направя и някои предложения, които са свързани с процедурата. Благодаря, господин Юрек. Сега давам думата на господин Шебел, представител на комисията си. Благодаря ви, господин председател. Още веднъж искам да благодаря на Европейският парламент е, и на делегацията за сътрудничество с Грузия. Вие подготвяте следващото заседание на Междупарламентарният комитет, който ще се, което ще се проведе в Тбилиси през септември в Грузия има най-голяма подкрепа за европейското интегриране. 80% от е, обществеността, от представителите на обществото подкрепят е, е, хармонизирането на законодателството, което дава много по-голяма стабилност на страната. Споразумението за асоцииране се използва като конкретна мярка и инструмент. То влезе в сила миналата година и тогава министър-председателят на страната почерта приоритетите, спор, пътната карта. Ние ще продължиме в сътрудничество с делегацията да, упражняване, да упражняваме мониторинг над изпълнението на разпоредбите на споразумението, както и на поетите от Грузия ангажименти, като посочваме пропуските и слабостите, по които е необходимо да се работи. Разбира се, все още има предизвикателства, които не са превъзмогнати. Като, например, известни нарушения на визовия режим или прекалено много подадени молби за обежище и други. А, също, също, също така не, не, необходимо е да се, да се приемат допълнителни нормативни актове в областта на почтенските услуги и други. Грузия също така участва активно в диалога за сигурност и отбрана. Необходимо е да се предприемат мерки за укрепване на граничният контрол, на митническите служби и така нататък. Преди няколко седмици бе, прието съвмест... бе е, прията съвместна е, декларация относно годишнината на е, руско-грузинската е, война, наблягайки на на постигнатият напредък в страната и подчертавайки някои слабости. И очакваме с нетърпение президентските избори, които ще бъдат проведени през есента. Очакваме тези избори да бъдат честни и справедливи. И се надяваме че ще продължиме ползотворното си сътрудничество с следващият президент на страната и да продължиме да подпомагаме страната. Комисарът Хан ще посети Грузия следващата седмица. Благодаря. Сега давам думата на господин Лауренс. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на господин Мамикинс. Моля да му предадете нашите благодарности и поздравления за отличната работа. Бих искал да повторя казаното вече. Виждаме ясно, че споразумението за партньорство допринесе много за облагодетелстване на гражданите на Грузията, на Грузия. Но, пред, но нещата не бяха очевидни в началото, но преди няколко години Грузия просто пое рязко по пътя към интегрираното. Съгласни сме с това, че Грузия е отличника в региона, че и економическите оператори се възползват от благоприятните условия и това дава съответни плодове. Имаме положителни резултати в областта на хормонизирането на законодателство. Колкото до развитието на отношенията с а, православната църква. Наистина имаме добро съд, добро сътрудничество, което се изразява и в покупката от наша страна на отличният мед, който а, бива произвеждан от тях. Но а, при всички случаи разпоредбите на прилагането на споразумението е от огромна полза за гражданите И следващата седмица по време на посещението на комисар Хан ще откриеме първото училище в рамките на източното партньорство. Нещо, което ще бъде един много положително събитие. Все още има предизвикателства, пред които са изправени властите, реформата на съдебната система. Необходимо е гражданите да имат доверие в една независима и стабилна съдебна система – това ще проличи и от начина по който ще се организират и бъдещите избори. На 21 ноември грузинските власти ще имат среща с Европейската комисия и това ще бъде една, една, една много е, важна е, среща за по-нащатъчното развитие на страната и реформите. Госпожа Муди думата още веднъж. Благодаря. Благодаря ви за а, коментарите. Значи първо. А, искам да се върна към основното казано от колегите. От основната основното в нашата работа по споразумението за асоцииране, това са благоприятните последици за гражданите. Затова и участваме в различните програми за подпомагане и това трябва да бъде подчертено. Е, и също така да укрепваме процеса на информиране и комуникация. Благодаря на колегите за коментарите и приноса и ще продължиме с срещата на Междупарламентарния комитет през септември. благодаря на госпожа Муди. Строка за внасяне на изменение е също 7 септември, 11 часа. И сега последната точка прилагане на споразумението за асоцииране между ЕСЕ и Украина. Доклад на господин Галер. Благодаря, ще говоря на немски. Уважаеми колеги, преди няколко дни Украина отбеляза националния си празник. 27 години Украина вече е суверенна държава. Дълго време отне е, консолидирането на националната идентичност на страната. Дълго време е, отне е създаването на такава идентичност. Естествено, отнема време създаването на модела, който Украина иска да следва възприемането на съответния център на политическа гравитация, който Украина иска да има в Европа. Много неща са направени. Пътя не беше лек. Днес на Украина се налага да се защитава срещу военните нападения на агресивния и съсед Русия. Днес, и не само днес, всеки ден, всяка седмица, Украина става, дум, става е, обект на нападение. Украинци са нападани и убивани пред очите на всички останали европейци. Споразуменията, които имаме с е, Украина, е, както и споразумението, по силата на което украинските граждани пътуват без визи в Европа, са жалони в рамките на нашите отношения. Четири години след сключването на споразумението за асоцииране и след създаването на зоната за свободна търговия, е време да направим една равносметка има сериозен напредък в процеса на европейска интеграция на Украина, но пред нея има и много сериозни предизвикателства. Тук трябва да спомена децентрализацията, правосъдието, енергетиката, здравеопазването, образованието, пенсионната система. В много от тези области има положително развитие. Имам обаче някои притеснения във връзка с създаването на правна рамка за борбата с корупция, особено когато се говори за финансовия сектор. Украина не успява да се отърве от своите олигарси. Съответно, тя трябва да бъде подканена, властите трябва да бъдат подканени да ускорят своите усилия точно в тази връзка. На следващо място. електронните декларации, които са свързани с дейността на представителите на граждански организации, е, реформата на прокуратурата, създаването на Върховен съд за борба с корупцията, прилагането на споразумението за асоцииране. Всичко това са области, които са важни, те трябва да бъдат доразвити. Европейския съюз трябва да помага за развиването на административен капацитет в Украина. Необходимо е освен това да положим всички усилия, за да ускорим тези процеси. Остава по-малко от година до края на първия мандат на украинския президент и около година до края на мандата на парламента. Виждаме, че предизборната кампания вече става нещо все по-видимо в обществения живот на Украина. Имам някои притеснения, че е възможно да има известни затруднения от тук нататък. Преди 4 години ентусиазма беше навсякъде. Сега този ентусиазъм вече намалява, тъй като Хората в Украина имат затруднения в ежедневния си живот. Те постоянно се сблъскват с сериозна корупция. Реформата в обществото, социо-економическата реформа все още не е дала своите плодове и не е въздействала благотворно върху хората, върху обикновените хора. Ето защо се надявам, че реформата най-вече в областта на борбата с корупцията ще се ускори и ще е ползотворна. Бих предложил с оглед на случилото се последните седмици да включим и някои допълнителни аспекти в доклада, текстове свързани с ограбването на природните ресурси, безкруполното изсичане на гори. Има и други въпроси, свързани с провеждането на местни избори. Мисля, че по всички тези въпроси можем да говорим, след като се появят и вашите коментари. Благодаря. Благодаря, господин Галя. Господин Нюрек, има думата. Благодаря. Бих желал да коментирам структурата и основните аспекти на доклада. То описва много добре положението в Украина, както и суверенитета на тази страна. Имам един конкретен коментар, свързан с параграф 20. Този параграф призовава Украина да ратифицира Истанбулската конвенция. Естествено, този призив отговаря на целите на комисията, но той не отговаря на това, което е написано в договорите на Европейския съюз. В общите части на европейските договори се казва, че Съюза не се намесва в области като правото на живот, правото на семейен живот и така нататък. Това са основни права които се регулират от държавите членки? Защо трябва да се намесваме в области, които създават такива проблеми в нашите държави членки? Например, Българския конституционен съд се произнесе по време на предишното председателство и той а, заяви, че тази конвенция не отговаря на разпоредбите на българската конституция. Защо трябва да настояваме за такива идеологически промени? Нека да зачитаме свободата на действие, която имат държавите членки. Украина има право да решава сама какво е най-добро за нея, точно както направи България в това отношение и точно както може да реши да направи всяка една друга страна. Разговорите по тези е, теми продължават в нашите страни членки, защо да налагаме нещо подобно на Украина? На следващо място защитата на малцинствата. Знаем, че Украина има една болезнена история, че хората са белязани от съветската окупация. Много хора които бяха жители на Украина по време на съветската окупация, бяха изселени принудително и това поражда болезнени спомени. Искам да спомена положението на католическото мълцинство в Лвов. Тази общност вече се защитава много по-добре но има затруднения все още. Например, често тази общност не е съгласна с решенията на някои местни е, власти. През 2010 година, например, беше взето решение на от най-прекрасните църкви в Европа да продължи да бъде използвана като място за концерти. Концертите не са нещо лошо, но когато конкретна църква притежава, когато конкретна религия или вероисповедание притежават съответна църква, не трябва да се намесваме в това право на собственост. Бих искал да споменете нещо подобно в вашия доклад и да включите онова, за което ви моля. Благодаря, господин Нюрек. Uh, uh, господин Валенса, благодаря. Господин председател, благодаря на господин Галер за този обективен, добре структуриран доклад. Аз съм докладчик по становище в Комисията по международна търговия. Искам да кажа, че в това становище се включват не само текстове свързани с търговията, но и някои политически аспекти, които не бяха включени по-рано през годината. Искам да кажа, че ние се стремим към отворена и честна търговия с всички наши партньори. Украина е един от нашите най-близки търговски партньори и ние естествено искаме нашето сътрудничество да проработи. Задълбоченото търговско споразумение се прилага от 1 януари 2016 година. То е част от едно цялостно споразумение за асоцииране. Неговите разпоредби се прилагат а, с временен характер от ноември 2014 година. Искам да кажа от името на Комисията по мръжна търговия, а, че ние смятаме, че трябва двете страни да отворят своите пазари възосновата естествено на ясно очертани и предсказуеми търговски правила. Споразумението иска услугите да получат един тласък чрез намаляване на митническите тарифи, най-вече в някои търговски промишлени сектори и за някои конкретни земеделски продукти. Ние приветстваме увеличаването на търговския обмен между ЕС и Украина и диверсификацията на украинския износ към Европейския съюз. Диверсификацията на търговията и изближаването на регулаторните рамки на ЕС и Украина неизбежно ще приближат Украина до Европейския съюз и ще създадат условията за по-добри търговски връзки, за повече инвестиции. Нека да не забравяме, че Споразумението за свободна търговия е и споразумение, което споменава доброто управление, борбата с корупцията, организираната престъпност. Искам да подчертая важността на координирания подход на нашите действия във връзка с санкциите спрямо Крим и е, източно, т.е. спрямо действията в Крим и източна Украина те все още са свързани с много предизвикателства. Вече беше споменато, че Върховната Рада прие на първо четене един от закон за опазване на украинските гори. Това е свързано и с износа на дървесина. И накрая, но не и на последно място, искам да обърна внимание на един въпрос, който занимава журналистите. Става дума за антрацитните въглишни мини в района на Донбас. Вече получих писмен отговор от комисията по този въпрос. същото време искам да кажа, че поради санкциите е, са замранени, замразени активите на някои економически активни индивиди. Съответно, мините и ресурсите, които се добиват в е, тях са под контрола на така наречените е, самопровъзгласили се републики. Въпросът ми към комисията е следния. Ако закупуването и вноса в Европейския съюз на тези полезни изкопаеми е, се позволи, дали няма да се стигне до проблем, тъй като по-настоящем може да се внасят полезни изкопаеми от района на така наречените републики, само че продажбата на тези е, природни богатства води до генериране на средства, което попада в джобовете на управляващите в тези е, републики. Благодаря, господин Валенса. И сега следващия оратор от името на СВД. Искам в началото да подкрепя господин Галер за отличния проект на доклад. Това е един изключително пълен доклад, макар че може да се добавят някои от последните събития. Така или иначе текстът е много добър. В тази връзка искам да похваля доброто сътрудничество между нас в СВД, Европейската комисия, между комисията АФЕТ и между господин Галер в частност. Виждаме плодовете на това сътрудничество. Освен това, комитет, парламентарният комитет за асоцииране на Украина също много помага, що се отнася до прилагането на споразумението за асоцииране. Искам да кажа няколко думи за изграждането на капацитет. Искам да похваля усилията на Пат Кокс с цел да се подсили законодателния капацитет на Върховната Рада. Пат Кокс е, е приятел и голям експерт по въпросите, свързани с Украина. Нашата мисия в е, Киев е, следи какво се случва с прилагането на съответното законодателство, какво се случва с прилагането на различните споразумения, които имаме. Ние смятаме, че украинското правителство вече е ускорило своите усилия за прилагане на всеобхватното търговско споразумение, има план за действие, сега има оптимизиране на различните процеси спрямо онова, което беше в началото. Този февруари правителството прие пътна карта за прилагането на споразумението за асоцииране. Върховният представител посвети Украина през март тази година и тогава Европейския съюз започна на информационна кампания, която се казва да вървим напред заедно. В рамките на тази кампания се дава много информация за споразумението за асоцииране и въздействието, което има Европейския съюз върху живота на обикновените украинци. Мисля, че би трябвало да обърнем внимание на подобни кампании, не само що се отнася до Украина, а що се отнася до Молдова и Грузия. По-добре трябва да обясняваме каква е ползата за гражданите от тези споразумения. Като цяло ние ценим постигнатия напредък от Украина, но както каза и господин Галя, предстои още много работа. Е, Напредъка трябва да е траен и трябва да се предприемат и много стъпки в рамките на очертаното в споразумението за асоцииране. Знаете, че споразумението за асоцииране задава една рамка, която е много по-широка от това, което имаме сега. Борбата с корупцията, реформата в съдебната система са много важни за нас. Искам да напомня изявлението на представителя на СВД в края на август, след като беше създаден съда за борба с корупцията. Той каза следното. Това е една институция, която ще обедини специализирания прокурор и специализираното бюро за борба с корупцията. Тези всички институции трябва да са изключително независими и да изпълняват както трябва своите задължения, тъй като това е труд, свързано и с доверието, което имат украинците в тези институции. Въпреки положените усилия, предстои много работа. Някои от областите бяха очертани от господин Галер, както и от други колеги. Тук трябва да спомена климата за инвестиции, прозрачността в повечето сектори. Знаете, че предстоят президентски и парламентарни избори през март и през есента. Ето защо ние подчертаваме, че усилията за реформа трябва да бъдат непрестанни. Няма смисъл сега да спрат реформите и всички да започнат да работят само с оглед на предизборната кампания. И накрая няколко думи за суверенитета и териториалната цялост на Украина. Ние винаги сме ги защитавали в тази връзка откриването на моста през Керченския проток и напреженията, на които ставаме свидетели около Азовско море, ни тревожат. Ние искаме да се зачитат правата на украинските граждани, включително и правата на Алек Сенцов, който вече е в гладна стачка в продължение на около 100 дни трябва да се демонстрира разбиране за проблемите на тези хора. Искам да спомена, че неодавна госпожа Меркел се срещна с президента на Русия. Да се надяваме, че вследствие на тази среща ще има известно развитие. Естествено, предстои много работа. Що се отнася до украинските власти, ние очакваме да се разшири действието на закона за специалния статут на окупираните територии. Това е свързано и с прилагането на споразумението от Минск. И накрая, по отношение на въпроса на колегата във връзка с търговията с полезни изкопаеми от съответните райони. Знаете, че когато един продукт носи печата на украинските митници, ние го третираме като продукт, който произхожда от Украина. Ако имате конкретни примери за някакви специфични продукти и нарушения, моля да ни представите тези случаи и ние ще направим необходимото. Благодаря и сега давам думата на господин Бърнар, който е, е ръководител на е, звеното за Украина в Европейската комисия. Ще се опитам на немски да говоря, казва господина. И така, благодаря на господин Галери, на всички изказали се. Когато оценяваме положението в Украина, всички като че ли сме на една вълна. Благодаря на всички за този подробен, обстоен дебат. Като цяло вие подкрепяте мерките, които предприема Европейския съюз. Вие ги приветствате. Ние винаги пък се радваме да можем да използваме вашия опит, който сте натрупали като евродепутати. Има проблеми на различни нива в Украина и съответно те трябва да бъдат разгледани на различни нива. Господин Шувел и Другите вече казаха, че от една страна имаме войната, военните действия в източната част на страната, които засягат естествено много хора. На следващо ниво трябва да спомена необходимостта ние в ЕС да стабилизираме, да помогнем да се стабилизира макроекономиката на Украина. И тук ние изиграхме значима роля – Спомена се и групата за подкрепа за Украина. Тя работи по въпроса за изграждане на институционален капацитет в Украина. Знаете, че администрацията в страната често се задъхва от задълженията, които има. Не само във връзка с прилагането на законодателство, което вече е прието. Ето защо през последните три години ние дадохме над 300 милиона евро за целите на укрепване на администрацията. Имаме и много други мерки, насочени е, към постигането на, на тази цел. Децентрализацията справо беше спомената. Има още нещо, което се казва в доклада, може би не толкова на широко, колкото бихме желали. Административната реформа и необходимостта от такава реформа. Искам да спомена, че Европейския съюз е готов да помага и борбата срещу корупцията. Искаме да помагаме за независимостта на, върх... на съдебната система, за независимостта на съдите, за върховенство на закона. И накрая споразуменията по отрасли. Необходимо е да разговаряме с съответните министри и с представителите на индустрията, да приложат наистина различните части и дялове на споразуменията, които имаме, включително споразумението за асоцииране и за а, свободна търговия. Много е важно, освен това, да имаме и необходимото наблюдение на изпълнението. Знаете, че без него няма как. Ще работим по препоръките във вашия доклад. Искам да ви гарантирам, че когато става дума за изграждането на капацитет, ние подкрепяме усилията на господин Кокс, той помага на Върховната Рада. Опитваме се да видим как можем да направим още повече, тъй като предстоят избори. Естествено няма да спрем с организацията на изборите. Ще продължим и след провеждането им. Толкова от моя страна. Очаквам да чуя вашите коментари. Господин Вагнер, и сега давам думата на господин Галер за заключение. Äh, благодаря на всички колеги за техния принос и за подкрепата, която оказаха в основни линии на доклада. Благодаря и на комисията. Мога само да се присъединя към казаното от вас току-що по отношение на политическите затворници. Смятам, че се нуждаем от много повече прозрачност в това отношение. Това е необходимо, за да помогнем на абсолютно всички политически затворници. Проучването, което ни беше представено преди малко, беше съпътствано със следните думи. Тук обсъждаме три провалили се държави. Това може би е по-скоро се дължи на факта, че те последваха гласа на Москва. Влиянието, което идва от Москва, обяснява защо Украина, Молдова и Грузия не успяха да се справят успешно по пътя на демокрацията. Самата Русия трябва да се пребори с олигархичната си система. Ние не искаме да има статукво в това отношение. Желаем хората да могат да осъществят мечтите си в близко бъдеще в Украина. Затова и гражданското общество трябва да може да се организира добре. Това е изключително важно. Благодаря, господин Галер. Благодаря на представителите на комисията. 11 септември е крайният срок за внасяне на изменения. И сега даваме думата на колегата Островичус. Indeed, thank you very much, uh, Chair. I want to make uh, a short statement. Благодаря, господин председател. Нека кажа нещо за Камбоджа. Както знаете, знаете основният представител на опозицията продължава да е в затвора. Наложени са ограничения върху медиите и независимите журналисти. На изборите през юли опозицията така и не можа да участва. От 125 депутатски места управляващата партия спечели 125. Ето защо Приканваме европейските институции, най-вече Европейската комисия, да представи на нашата парламентарна комисия, на АФЕТ, доклад за мисията, която бе осъществена в средата на тази година. Свидетели сме на безпредседентна политическа криза, на репресии срещу представителите на опозицията. Европейския съюз трябва да даде своя отговор в разумен срок. Няма основания да продължаваме традиционните си връзки с Камбоджа, тъй като а, политическото положение в страната е в опасност. Благодаря, господин Остравичус. Отбелязваме си вашето изказване. След следващото ни заседание ще се прояви на 3, ще се прояви на 3 септември в 15 часа благодаря на преводачите и а, надявам се, че нещата са се уредили при вас и че условията на труд са по-добри. Благодаря ви и до следващата